парламент, че трябва да се предприемат такива мерки, когато това не е възможно. Нека тези, които вкарват всички в заблуда, да ни чуят много добре. Благодаря, колеги. Сега приключи изказването. Утре ще гласуваме в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е, е доклада на господин Иван защита интерес на Европейския съюз и борба с измамите. Започваме с докладчика, колегата Иван. Имате думата. Доамна președinte, domnule комисар, acest raport privind protecția intereselor... Госпожо председател, господин комисар, докладът за защитата на финансовите интереси се основава на доклад на комисията по член 325 от договора и в този член се посочва ясно, че трябва да се води борба срещу измамите. В доклада на комисията обаче не е ясно категорично точно колко колко неизправности е, са измами и колко са просто грешки. Мисля, че е много важно да се определи какво точно означава измама защото е, измамата е съзнателно и умишлено действие. Е, и всъщност ние говорим за корупция, е, докато грешката е непреднамерена. И ако имаме някаква допустим, търпимост към грешките, ние в никакъв случай не можем да проявяваме търпимост към измамите. Трябва да има нулева търпимост към измамите, когато говорим за бюджета на Европейския съюз. Има друг много много голям проблем е свързан с събирането на данни и на информация. Необходимо е съвсем сериозно да говорим за начина по който държавите членки съобщават на Европейския съюз и на Европейската комисия информация, свързана с начина по който се изразходват средствата. И аз мисля, е, че е, докладите, е, които съдържат информация, трябва да са на по-високо ниво, особено когато има по-висока политическа отговорност. И за това аз е, е, така приканвам комисията е, всички национални декларации е, да се подписват от е, ресорните министри, на, на национално ниво, защото 17,5 е, милиарда, 16,7 милиарда от европейския бюджет за наши собствени средства е, особено е, приходи от мита. 70% от средствата се изразходват по така наречената упростена процедура. И сега тук искам да цитирам е, доклада на Сметната палата от 2010 година, а именно, че контрола върху тази упростена процедура е на много ниско ниво и е, броя на грешките е тревожен. И заради това е много важно във всеки случай комисията да оценява отражението, какво, е, какви са последствията от тези грешки всички. И затова искам да поздравя Олаф за проведената операция Олаф 2, която е, има за цел не само да защитава финансовите интереси на Европейския съюз, но също така да се бори срещу фалшифицираните стоки. Защото всъщност щетите, които предизвикват тези фалшифицирани стоки на финансовите интереси, е, но те се отразяват неблагоприятно и на потребителите и изобщо на економиката на Европейския съюз. Сега за разходите. От една страна е, ще говоря за изразходването на европейските фондове, а от друга страна е, за възстановяването на неизразходените средства. Ние е, е, тук трябва да говорим за Аякс. Това е системата за административен и контрол. Тя е хубава, обаче когато започне да се прилага, е, има значителни затруднения, защото се основава на бази данни, по които има грешки, които съдържат грешки. А едновременно с това, когато говорим за възстановяване на европейски фондове, мисля, че е много тревожно, че 42% от средствата за съдството стопанство се възстановяват, а, докато при кохезионните фондове процентът е 50 и тези е, цифри са много тревожни. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, сега е, господин Самета има думата. Госпожо председател, дами и господи, бих искал да благодаря на докладчика господин Иван за неговия конструктивен доклад. Ще се спра на шест важни аспекта от този доклад. Първо, информ... информацията в доклада за защита на финансовите интереси. В 2000, доклада в 2009 година се съдържа нова подробна информация относно нивата на злоупотреба и наредности, нередности, както и се въвежда понятието съмнение за злоупотреба за периода 2006-2006 година за фондовете за сближаване. Заедно с заместник председателя Рединг ще излеземе с съобщение, което ще бъде прието следващия май за защита на средствата, европейските пари чрез прилагане на криминално, на наказателното право и административни разследвания. За още от началото на тази година започнахме да посещаваме различните държави членки с цел упростяване на процедурите за, за внос Що то се отнася до незаконната търговия на цигари, ние сме подписали споразумения с четири големи тютюнопроизводители. Ще продължим да играем важна роля в международните говори за един протокол за премахване на незаконната търговия с тютюнови продукти под егидата на СЗО. Комисията а, смята, че пропуските при прилагане на правилата за обществени поръчки е, води до много лоши резултати. През Смятаме през 2012 година да упростиме е, и да промениме е, директивите за обществени поръчки на европейския пазар, като вземеме предвид е, отговорите на Зелената книга, която беше публикувана. Що се отнася до сближаването, комисията прилага е, превентивни мерки, като е, суспендиране и прекъсване на плащания е, там, където се, се смята, че системите за контрол и управление не са достатъчно ефективни. Повече от 2,4 милиарда бяха суспендирани за 2010 година. Положението обаче се, е, се оправя в е, селското степен стопанство през 2010 е, година. е много по-добре, отколкото беше през 2006 година. Но много... Но за... Но при всички случаи за многогодишните програми има е ясна картина чак към след приключването е, на проектите, след като нередностите са отстранени и обработени от държавите членки. Комисията ще продължи активно да работи и да проследява всички дейности, като вземе предвид предложенията на парламента. Благодаря ви. Сега Минаваме към изказванията от името на политическата група, сега от името на НП госпожа Маковей. Благодаря. Смятам, че трябва да говорим за това, което трябва да бъде коригирано. Ето защо ще съм критична. На първо място, фактът на комисията не предоставя информация за нивото на измами и наредности в отделните държави членки. Ето защо не беше възможно да се даде една ясна картина за нивото на измами и нередности в държавите членки. Комисията се занима подробно с наредностите, но пропусна от погледа си измамите. Това трябва да бъде променено. На второ място, обществените поръчки. Ние всички знаем, че това е една област, която съдържа голям риск в себе си за извършването на корупционни а, сделки. Регламента за обществените поръчки трябва да включва в себе си един система с условия и стандарти за участващите в обществените поръчки, да се прилагат едни и същи критерии при взимането на решение, кой ще изпълнява тази обществена поръчка. Трябва да има прозрачност при вземането на решенията и да има отчетност. Комисията трябва да довърши реформата в сектора на обществените поръчки. На трето място прозрачността свързана с фондовете за бенефициентите. Има уебсайт, където могат да се видят някои от бенефициентите в държавите членки, но трябва да се подобри този списък, да има пълна прозрачност, всички да бъдат обявени на едно и също място всички бенефициенти от всички държави членки, да има една стандартизирана информация, която да се предоставя за всички бенефициери и на трето място да има един работен език в Европейския съюз. Е, в противен случай ще бъдем изгубени и в самите текстове няма да можем да постигнем прозрачност. Има място за усъвършенстване на процедурата и нека се предприемат мерки от комисията. Господин Гайер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисарио Шемета. 80% от бюджета на Европейския съюз се използва за менеджмент и администрация, но виждате, че точно там в администрацията се допускат нередности, измами и грешки. Трябва да защитим е, интереса на Европейския съюз. Благодаря на Катарин Зоран и на докладчиците в Сянка, които участваха при изготвянето на текста. Текста на комисията, свързан а, с защитата на Европейския съюз, в немския вариант на страница 11 има нещо, което ме направи впечатление. В а, държави членки, които най-много се облагодетелстват от а, тези от тези средства, в това число Великобритания и Холандия, са допринесли за увеличаване на тази квота. Моля ви, погрежете се за това данъчни средства да бъдат разходвани както трябва. И господин комисар, ако може да ни дадете информация по този въпрос, ще ви благодарим. И така, от името на зелените, щата с Барт. Колегас, de rapportering over fraude en onregelmatigheden, is een... Господин председател, скъпи колеги, Докладването на нередностите са много важни за законодателя, защото по този начин знаеме как се използват средствата, къде има проблеми, къде има нередности. Този доклад е от особено значение в сегашния контекст е, Смятаме, че докладите и трябва да бъдат много по-ясни, много по-точни. Трябва да разполагаме наистина с точната бройка на нередности и измами, защото практиката, която в момента се прилага, не е оптимална. И ако е необходимо, трябва да се налагат санкции на държавите членки. Също времено трябва да се вземат мерки за, за връщане на средствата, които са били е, неправомерно е, изплатени. И на четвърто място трябва също така да съставим държавите членки да отчитат нередностите, имам предвид Франция и, Испания. Аз бих искал да поздравя комисията и по-специална Олаф и звеното за борба срещу незаконната търговия с цигари и защото наистина са извършили една отлична работа и доказват, че, че може чудесно да си сътрудничи с чужди фирми, предприятия и и е, много средства бяха върнати в Европейския съюз. И тези средства обаче, според мене, трябва да се използват е, от е, комисията за задълбочаване и укрепване на мерките за борба срещу е, злоупотребите и е, нередностите. Благодаря много. Госпожа Шешкова, една дума. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам този доклад защото е, целта му е да доведе до по-голяма прозрачност в областта на корупцията. Ние трябва да го подкрепим. Е, миналата година ние обсъждахме темата, когато получихме е, заключенията на аудиторите за изразходването на европейските средства. Според мен е редно всяка държава членка да се опитва да защитава европейските интереси, като гарантира е, контрол, достоен за доверие на национално ниво. Е, при настоящата ситуация е важно държавите членки и комисията да си е, сътрудничат и да се предоставя пълна и достоверна информация. Декларациите на държавите членки първо трябва да бъдат проверени от национални аудитори. А Конвенцията за защита на финансови интерес е един подходящ инструмент, е, чешката република, която е, е спомената в тази конвенция, все още не е ратифицирала. Защо? Важно и необходимо е да се въведе е, правна отговорност за юридическите лица, докато чешката правна система се основава на отговорността на физически, а не на юридически лица. И това в момента е в ръцете на чешкия парламент и се обсъжда. Искам също така да кажа, че благодаря ви. Благодаря ви за вниманието. Господин Андриансен има думата. Госпожа Андриансен. Благодаря, госпожо председател. Много случаи има в Европейски съюз, които се свързват с корупцията. Трябва да имаме нулева толерантност, а не допустимост изпратим прак от грешки. Държави има тук членове на Европейския парламент, които се а, съгласиха на промени, които ще подкопаят доверието в нашата институция. А, дали Европейския парламент ще разгледа случаите на корупция с четирима от нашите колеги. Наскоро двама от тях си подадоха оставките. Невероятно е, че в някои страни членки такива действия се, не се считат за нелегални и дори не се разследват. Измамата трябва да се очертае като такава, конкретно да се назове и да се разследва. Благодаря. a politikai csalással, a politikai korrupcióval szeretnék foglalkozni. Nagyon... Бих искал в, в доклада се споменават други неща, а не да не забравяме, че тук в нашия парламент имаме три случая на корупция. Вярно, че може би тези три или четири случая са само а, видимата част на айсберга. А, мога да ви кажа, че има стоти, стотици случаи, в които са поискани средства или а, пари са е, влезли директно в чубовете на политиците. Така че е, струва ми се, че по, тук е, а, атмосферата, духа са нездрави, а, е, а от друга, друга страна отчитаме трудности в някои отрасли, в някои сектори, като например е, хранителния сектор. Така че аз предлагам да се дигне, да се дигне имунитета на колегите, които са виновни. Уважаеми колеги, доклада, доклада от 2009 година включва в себе си някои ново въведение. Например, класифицирането на понятията измама и нередовности. Обаче, все още ем, проблемите свързани с измамите и нередностите някак се замитат е, под масата с е, неясни формулировки. Трябва да се приложи системата ИМС има 800 места в Европейския съюз, които трябва да подават информация. Ето казваме, че 43% в структурните фондове е нивото на открити грешки, наредности и измами. В държавите членки разпоредбите, свързани с разходването на средствата все още не е достатъчно. Трябва да, да е, събираме, да разполагаме с достатъчно данни, така че да се справим с ситуацията. В е, Италия нивото на измами е най-високо. 60% беше нивото на измами в Италия през 2004 година. Искам да благодаря на Олаф за важните действия, които те предприеха. Ние искаме да призовем и комисията да окаже съдействие на Олаф. Относно базите данни, Олаф иска данните да бъдат събирани от всички държави членки и тези данни да бъдат съгласувани с комисията. Благодаря ви. Следващия оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя докладчика и по отношение на критиката, която той отправя към Европейската комисия. Държавите членки не трябва само да предоставят информация, а те трябва да предприемат по-сериозни мерки, да предприемат мерки в случаи на измами. Ако се продължава да се процедира по този начин, то нещата остават само в сферата на съмненията. Има държави членки, които разходват голяма част от средствата и ам, при тях се констатира нисък процент на измами и нередности. Дали пък проверките не са достатъчно ам, и за това се констатират тези данни. Благодаря. Оратор е прекъснат от председателя. Господин Войчековски. Вълничонца. Zgadzam się z panem sprawozdawcą, że nie powinno się mieszać. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласен с е, докладчика. Аз е, смятам, че е, трябва да се е, разграничат грешките от преднамерените действия. Аз е, е, споделям някои критики към доклада на комисията, че е много обща, че няма достатъчна информация за измамите. И за това аз смятам, че трябва да имаме повече информация и за нередностите, и за измамите. И нашата дискусия тогава би била много по-качествена. Е, ние трябва да започнем от нас самите. Едва ли някой лъже тук е, и смятам, че е, трябва лъжите да са прозрачни и е, да има ясни критерии за тези, които взимат решения, за да се защитават европейските интереси и да се оптимизират разходите. Е, това е абсолютно е, основен инструмент за борба срещу корупцията. Е, господин Хартонг има думата за една минута. Аз не, не считам, че доклада е достатъчен и е, че не, просто не ме удовлетворява. Да, наистина. Говори се злоупотреби, без да се навлиза в дълбочина, говори се за нередности, но по един много общ начин. Споменати са Полша, България, Румъния, Испания и е, Италия, където има все повече и повече не, нередности, но през от последните години само 10% от средствата неправомерно изплатени са били върнати обратно. Е, така че всичко това е залегнало по някакъв начин в доклада, но какво ще се направи от тук нататъка? Какви мерки ще предприеме? До кога ще е, търпиме злоупотребите, нередностите? До кога нашите данекоплатци ще плащат сметката? Сега, извинете, господин Таса би искал да зададе въпрос на господин Хартонг. На, на господин Хартонг, нали искате? Така, разполагате с 30, години, 30 секунди, извинете, господин Стас. Господин Хертонг, много внимателно чух това, което казахте, но е, чух и казаното господин Гайер. Той каза, че има е, двама нетоплаци е, Холандия и Великобритания, които също страдат от високи дефицити какво ще предприемете във вашата собствена държава членка, така че и тя и, дру, и Холандия да премахнат своите дефицити. Господин Хартунг, имате а, 30 секунди. Благодаря на колегата а, за неговия въпрос. Ако сте прочели доклада, щеше да ви стане ясно, че Холандия и Великобритания, за тях не знам, но Холандия е една от държавите, където има най-нисък процент от измами. Когато става въпрос за измами, то там се извършват строги контрол. Господин Мацони. Е, Аз високо оценявам работата на нашия докладчик. За съжаление обаче става ясно, е, че е, комисията има дълг към парламента. Това стана ясно и миналата година в нейния доклад. Ние бяхме посочили на комисията е, какви мерки трябва да предприеме, за да откликне на тези обективни предизвикателства, за да спазва економическите интереси на Европейския съюз, да предпазва данакоплатците срещу нередностите и измамите, но, както казва докладчика, обикновено има има е, неправилно използване на европейските средства и процента на нередностите и измамите продължава да остава много висок. Всъщност целта на парламента е да гарантира възстановяването на средствата и можем да кажем, че имаме констатация за неуспех. Както е, посочи комисията в своя доклад от миналата година, е, тя трябва да е, се заеме с някои основни въпроси. Има три категории действия, които трябва да се предприемат. Първо, отговорността на държавите членки, да се подобри механизма за съобщаване на информация от държавите членки. На второ място, по-голяма яснота по е, стандартите. Трябва да има уеднаквена информация, да има ясна процедура сектора и на трето място прозрачността. Прозрачност е, е, е, по точни данни, за да могат да се правят достоверни заключения, за да могат да се обнародват данните на нашия сайт в интернет. Тук е, мисля, че много закъсняваме. Колкото по първа точка, отговорност е, на държавите членки, няма начин да не е, констатираме, че липсата на организация се отразява отрицателно. Примерно Италия е цитирана неколкократно. Италия е цитирана и в доклада. И ако не възразявате, аз ще кажа следното. Ние се опитваме да е, работим е, е, в наказателното право и административна процедура, но ако няма обективни критерии за оценка и на нередностите, и на измамите, то тогава става ясно, че случаи, каквито се наблюдават в Италия, ще се възпроизвеждат. Сега а, благодаря, госпожо председател. И аз исках, искам да поздравя докладчика. Смятам, че дейностите на парламента, на сметната палата са много важно, както и на националните сметни палати, които извършват огромна работа. Трябва обаче да имаме една по-добра картина на начина по който се извършва тази работа и за това трябва да имаме едни по-прозрачни е, правила. Но преди да четеме морал на другите, трябва да преметем собствения си двор. Бих искала също така да кажа, че е важно да се направи разлика между е, злоупотребите и нередностите, защото и грешките, хората, които е, извършват грешки, не трябва да бъдат третирани по начин, по който е, се третират онези, които злоупотребяват. Новите, новите методи, които се приложат, трябва да допускат ми минимум минимум възможност за грешки и измама. Госпожа Магенес, две минути. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика и колегата Маковей като докладчик в Сянка за това, че те изготвиха този отличен доклад, защото данокопаците искат техните средства да се разходват разумно. Трябва да се прави разлика между измами и нередности. Измамата това е престъпно деяние, но много хора допускат грешки, които се класифицират като грешки или нарушават правилата на Европейския съюз. Нарушението може да е ам, сериозно или маловажно. По отношение на селското стопанство, което беше споменато от някои колеги, да, важно е да има пълна прозрачност при разходване, разходването на европейските средства. Важно е, е да се реформира ОСП, да продължим да подобряваме е, този сектор. Параграф 24 споменава контролните системи. Ние знаем, че в държавата, която е, представлявам аз, фермерите кандидатстват за средства и процедурите са сложни. Някои лица се улавят от системата, че са допуснали грешки, но има други, които всъщност допускат по-сериозни грешки. Моля ви, не, не, не тероризирайте обикновените хора с тези минимални грешки. Следващия оратор има думата. Речи подякоти колега Каталин Иван отликусям ико дарба, ренген ши Сега аз искам да благодаря на колегата Иван за изготвянето на този доклад, защото средствата на европейската накоплатец трябва да се използва ефективно и за целта ние трябва да сме сигурни, че държавите членки имат подходящи системи за контрол за е, установяване на е, всичко. Е, комисията и ОЛАФ е, трябва да имат достоверна информация за измамите. Аз мисля, че сегашното ниво е много ниско и то е недопустимо и трябва да има действия, за да се знае за всички незаконно използвани европейски фондове. И мисля, че ключови елементи в тази борба са докладите на комисията, които се изготвят ежегодно за защитата на европейските финансови интереси, трябва да е, е, получат внимание и от е, съвета, и от държавите членки и да се предприемат необходимите действия. Сега давам думата на госпожа Иванова. Председател, уважаеми колеги, в този доклад, за съжаление, все още има тревожни констатации по отношение на високия процент неправомерно изразходвани средства и недостатъчно бързото им възстановяване но все пак данните от европейската комисия не са напълно достатъчни и за определяне на мерки за дисциплиниране на държавите членки с най висок процент на нередности и измами. повечето колеги вече говориха за разликата между измами и нередности която не е подчертана ясно тъй като в доклада не се разглеждат подробно измамите които са умишлено закононарушение а подходът към нередностите е много общ което не ни даде възможност за ефективни препоръки по въпроса радвам се на заключението на комисията че спазването на изискванията за докладване в областта на селското стопанство е вече. ninety five в същото време обаче ниски и нулеви нива на измами и нередности в някои държави членки ми се струват подозрителни и това би могло да означава че системите за контрол и разкриване на измами не действат ефективно. смятам че контролът по изразходването на европейски средства би се подобрил значително ако са налице конкретни данни и методи за оценка на системите на управление и контрол в държавите членки от които да е видна ефективността на националните органи защото е напълно възможно държави с нулев процент нередности да имат просто слаб контрол който не идентифицира проблемите а държави с ефективни национални органи да откриват повече измами и нередности и съответно процентите за тях да са чувствително по високи. според данните на европейската сметна палата поне 30% от грешките са можели да бъдат открити и отстранени от националните органи преди сертифицирането им до европейската комисия надявам се всички страни членки да положат повече усилия за да подобрят своите механизми за откриване и отстраняване на грешките. искам да призова европейската комисия да предприеме необходимите действия за гарантиране на достатъчно информация относно системите за контрол и управление в страните членки както и адекватни мерки за бързото отстраняване на идентифицираните слабости там където съществуват системите по контрол. благодаря. Е. Благодаря на госпожа Иванова, госпожа Ела Сендер. Благодаря, господин Госпожо председател, искам да благодаря на моя колега господин Каталин е, за трудната задача, с която той трябваше да се справи. И това е един доста спорен а, въпрос, обхващаш а, измамите и нередностите с, с средства в Европейския съюз, като измамите са преднамерени, а нередностите и грешките са от общ характер. Не трябва нещата да се смесват. Ам, и да се стига до скандални проценти, които са погрешни. Става въпрос е, за забавяне е, откриването на грешки от страна на държавите членки. Искам да напомня, че крайният процент е този, който има значение. През 1999 година беше завършен последният цикъл и сега а, имаше също така преглед пред 2004 и 2006. Сега разполагам с окончателните данни. Искам да спомена и етичния кодекс. И е, също и взаимоотношенията с Китай и държавите от Азия. Съжалявам, че ви прекъснах, но нямаме време. Господин Кацулино. L'azione fa i conti con le novità intervenute nei cambiamenti nei sistemi di controllo e di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 интересна рамка, особено за някои страни. Е, тези, които съобщават е, за измами и нередности. В е, доклада се казва, че някои страни казват за много нисък процент на неизправности, особено по структурни фондове, предприсъединителни фондове и селското стопанство. Нека все пак да уточним данните и тяхната достоверност. Още повече, е, че възстановяването е крайно неефективно. Има нещо, което е абсолютно ясно и което подчертава, е, че борбата за законност и прозрачност на европейските разходи, е, и борбата срещу данъчните измами не може да разчита на сътрудничеството на държавите членки, на правителствата и на европейските институции. И за това смятам, че искането за промяна на стандартите за обществени поръчки е много важно. Е, трябва да бъдат приковани на позорния стълб всички, които неизправно използват обществени средства. Е, сега... Благодаря. Също и аз исках да, искам да поздравя докладчика за отлично свършената работа за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата срещу злоупотребата. Включени са всички отрасли, всички сектори и ОСП и други, и други отрасли. Съгласен съм с а, казаното за предприсъединителните средства и фондове, както и за дейностите на ОЛАФ. Бих искал да подчертая, че в този доклад има важни елементи, които биха ми могли да използваме при преразглеждане на финансовите рамки и създаване на нови финансови рамки. Господин Калфин. Uh, Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, ще говоря... ...за много задълбочената работа по този доклад. Е, ние неведнъж сме доказали, че парламентът е институция, която проявява особено внимание по отношение на начина по който се изразходват средствата на европейските данъкоплатци. Много колеги е, повдигнаха въпроса и аз също искам да се присъединя към настояването комисията да приеме много по ясни методологични правила за методологията по която се отчитат страните членки тъй като смесването на понятия злоупотреби грешки даже се появява категорията съмнения за злоупотреби създават статистика по която не могат да се взимат ясни решения в парламента. подкрепям и онези части от доклада в които насърчават комисията да въведе много по ясни правила за национална отчетност които да включват национални декларации надлежно одитирани които се изискват от страните членки и те трябва да вземат автоматично мерки за отстраняване на недостатъците. Благодаря. Сега процедурата Госпожо председател, много от европейските фондове се изразходват неправомерно. Това го казах преди и сега го казвам отново. И трябва да има ефективен начин за справяне с корупцията в областта на обществените поръчки. Моята е, родина е на границата на Европейския съюз – и по този начин държавните органи организираха масови проверки, за да открият измами и нередности в митническите органи. Ставаше въпрос най-вече за злоупотреба с тютюневи изделия, които, злоупотреби, които най-много отежняват европейския бюджет, господин Обермайер. Госпожо председателю, много извършват нередности, защото не са знаели, те не са искали да извършват някаква измама. Също така в Брюксел се изпращат а, погрешни данни, но това се прави, защото тези държави членки се живява като Робин Худ, а не че искат да ощетят европейския бюджет. Инструментите за борба с измамите трябва да бъдат а, използвани по-засилено, също така да има последствия за нарушителите. Трябва да има прозрачност, трябва да има също санкции при небрежност и при нарушаване на процедурите. Не може да се случва така, че ОЛАФ да е възпрепятстван при изпълнението на своите задължения. Трябва бързо да се действа и да се създаде един правен ред. Благодаря колегата Пиперс. Благодаря, госпожо председател. Измамите с средства са намалели през последните години, но въпреки това обществеността остава критична. Защото в някои държави членки средствата се освояват неправомерно и само малка част от средствата се връщат в европейския бюджет. По този начин се ощетяват и накоплаците. трябва да се предприемат мерки и на тези държави да не се отпускат средства, докато те не върнат голяма част от неправомерно разходваните от тях средства. Призовавам Испания, Франция и други държави членки да играят открито и в тези държави да се засили контролът. Благодаря, господин Пипер. Сега приключихме с процедурата, свързана с привличане на внимание. Сега комисарят Шемета получава думата. Благодаря, госпожо председател. А бих искала още веднъж да благодаря на докладчик господин Иван за конструктивен подход към тази работа. Благодаря и за приноса на колегите. Ние ще вземеме всички, предвид всички предложения на Европейския парламент при подготовка на доклада за 2010 година. Комисията ще усъвършенства формата и съдържанието на доклада, на годишния доклад по член 325, като вземеме предвид всички предложения на Европейския парламент, които бяха изложени тук по време на дебата. Както казах вече, статистиките ще бъдат подобрени. Разбира се, има още много какво да се прави и ние е, искаме от държавите членки да е, предоставят е, по, по-подробна информация, да правят разграничение между злоупотреба и нередности. Аз съм абсолютно съгласен с всички у, нези, които казват, че можем да въведеме някои подобрения в контрола над системите за управление и контрол и е, всичките идеи, които бяхте изложихте тук, ще бъдат анализирани от комисията. Комисията също така споделя е, мнението, че въпреки, че много е, мерки са били взети от е, държавите членки и се прилагат, все още има много място за по-нататъчно усъвършенстване. Тук би искал да спомена казаното от господин Гайер, че Злоупотребата не е нещо, което може да се ограничи в националните граници. Злоупотребата може да да се разпростира в една много е, държави членки, в новите държави членки. И този, този проблем трябва да бъде решен по един е, сериозен е, и начин. Аз лично смятам, че трябва да се подобри съдържанието на доклада за 2010 година и аз и моите сътрудници работиме по това и съм сигурен, че следващия доклад ще бъде наистина е, много по-висококачествен, отколкото този. Благодаря, господин комисар. А, сега давам думата на докладчицка. Господин Иван, имате думата за две минути, господин докладчик. Благодаря. Искам да благодаря на комисари и на всички колеги, които допринесоха за доклада или чрез изменения, или е, в дискусията. Искам да благодаря и на докладчика в Сянка, с когото имах чудесна връзка. Всъщност този доклад беше резултат от нашето хубаво сътрудничество. Искам обаче да кажа, че трябва ясно да се направи разлика между е, нередности и измами. Е, ние можем да допуснем е, някакъв, е, някакъв процент от грешка, но трябва да има нулева толерантност към измамите. Националните декларации трябва да се подписват от политически отговорното лице, а именно от ресорния министр – ние е, говорим и за контрол от страна на комисията, когато се прилага упростена процедура, защото е много важно да е, се е, коригира бюджета в частта му за средствата по ефективен начин. Сега, когато говорим за е, обществени поръчки, за използване на е, европейски фондове на национално ниво, мисля, че в много държави членки има прекалено много бюрокрация, е, която цели уж да се бори срещу измамите, но всъщност създава възможности за измами при използването на европейските фондове. Обикновено е, участието на политически отговорни лица е значително. И за това аз искам да приветствам предложението системно да се суспендира отпускането на европейски фондове, когато има подозрение за тяхното неизправно използване. И е, трябва държавите членки е, да реагират бързо, когато има измами. Благодаря ви. Дами и господа, е, приключваме дискусията по този доклад. Утре ще гласуваме в 12 часа. Благодаря ви. Сега пристъпваме към е, въпросите към към Европейската комисия.